Благодаря, колеги. Добро утро. Вече сме готови да започнем с тази сутрешната сесия. Ще започнем с гласуването по искане за неотложна процедура по член 154